Buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos eh, la sesión. Добро утро на всички. Започваме с днешното заседание. Продължаваме с точка 7 от дневния ред. Това е първа размяна на мнения свързана с предложението на Европейската комисия от 10 юни. Става въпрос за еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единия механизъм преобразуване и единия фонд за преобразуване на банки. Госпожа Ферейра отговаря за изготвянето на доклада. Благодаря, господин председателю. Текста, който ще обсъждаме днес, е много важен. И то по различни причини. Това е една допълнителна стъпка в посока изграждане на банковия съюз. Ще се спра на основните акценти. Вече беше проведена на неофициална среща между докладчиците в Сянка, които също участват в изготвянето на становище от страна на парламента, свързано с въпросната тема. И мога от сега да обобщя мненията, които бяха изразени по време на тази среща ам, има проблеми с ам, правното основание. Комисията е избрала правно основание при изготвянето на това предложение и ние сме на мнение, че че необходимо да бъде взето решение възможно най-бързо по темата за единия механизъм за преобразуване е, на банките. Още миналата седмица се даде съгласие за единия надзорен механизъм страните от еврозоната и другите, които искат доброволно да се присъединят. А, за тях нещата ще се обезсмислят, ако националните органи отново трябва да се намесят, след като бъде включен и единия механизъм за преобразуване. Така че действията трябва да бъдат координирани и съгласувани. Ето защо, пак повтарям, трябва да се действа доста бързо. Съвета също разгледа предложението на комисията. Смята, че текстът трябва да бъде подобрен и допълнен но основната структура на текста може да бъде подкрепена от парламента. Сега ще се спра на отделните елементи. Един от тях е свързан с следното – Едновременно се занимаваме и с директивата за оздравяване и преобразуване. Необходима е една правна рамка за всички държави членки в Европейския съюз. Ние работим по съответния правен текст едновременно. текста за единия механизъм за преобразуване, който ще обхваща задължително държавите от еврозоната и всички останали държави, които искат доброволно да се присъединят. Този единен механизъм за преобразуване ня, няма да бъде пускан в действие, докато не излезе ам, решение ам, от страна на парламента, съвета и комисията. Необходима е хоризонтална платформа с едно и също правно основание. С други думи, трябва да има единни правила, свързани с банковия съюз. Необходима е едина правна основа за всички тези, правно основание за всички тези, които а, участват в а, единия механизъм за преобразуване. Някои от членовете ще отпаднат, защото те ще попаднат в рамките на законодателния текст, свързан с директивата за оздравяване и преобразуване. Освен това има въпроси, които допълнително трябва да бъдат ам, уточнени. Особено, а, що се отнася до правомощията на така наречените бордове или а, съвети агенции, които ще бъдат опълномощени да се занимават с преобразуването. Трябва да бъде заснена ролята и на комисията. От институционална и правна гледна точка комисията има право да взима решения, но когато този правен контекст бъде доразвит и има и други тълкования, ще е необходимо да се изясни връзката между този нов орган или тези нови органи и комисията. Нещо друго, което искам да допълня, това е един друг елемент, който е свързан а, с а, одита и а, обществения надзор. Трябва да има А, трябва да има връзка на тези теми или тези действия с единния механизъм за преобразуване. При определянето на задачите трябва да се има предвид и ролята на Европейския парламент и най-вече когато говорим за одит и обществен надзор. Например, по отношение на този орган или борт, за това, че трябва да се спазва принципа за еднакво представителство на мъжете и жените. Има и други елементи, има и други подробности в текста, но аз ще се спра само на най-важните. Две други е, теми, които обсъдихме с колегите и теми, които трябва да бъдат подложени на допълнително обсъждане. Парламентът изрази позицията, че трябва да се вземат предвид предпочитанията на, на ам, кредиторите трябва да се вземат предвид и съответните законодателни актове. Необходимо е да се вземат предвид интересените на вложителите, да бъдат защитени техните интереси. И ам, спасяването на банките с средства на кредиторите трябва да е обвързано с гарантирането на, депозити, на депозитите. Това е една тема, по която Европейския парламент има ясна позиция. Става въпрос за това текста да бъде разгледан подробно още веднъж по време на преговорите, ако е необходимо да бъде преработен. Ако искаме да има единен механизъм за преобразуване, в тази връзка трябва да спомена и доклад по собствена инициатива от 2010 година в случай на преобразуване на банка е необходимо да бъдат вложени частни средства, средства и капитал, с които разполага банката. Предложението за общ фонд, с който да бъдат финансирани банките, това е правилният принцип, но трябва да помислим за следното. Дали <clears throat> в началото, когато се започне с всичко това, не, не е ли смислено, не, не е ли по-добре да има една кредитна линия, която да финансира фонда. Това беше предложено още през 2010 година. Важно е, важно е това, за да има последователност при прилагането на мерките, свързани с санирането или преобразуването на банките. Това са два аспекта, които са много важни за нас. Но като цяло мога да кажа, че текстът е доста солиден. Текст който ще ни помогне да напреднем по темата, свързана с банковия съюз. Стабилността на финансовата система е много важна, защитата на данакоплаците също защото те пострадаха най-силно, когато се появиха проблемите с банките. Ако постигнем въпросните три цели а, и банките функционират а, нормално, а именно отпускат кредити, економиката се развива а, добре, така отново ще се стигне до економически растеж и Европа ще може да излезе от кризата. Надявам се, че а, ще работим и с останалите институции ще работим в тясно сътрудничество и в рамките на, на нашата парламентарна комисия, така че с общи усилия да изработим един а, законодателен а, текст, който да представим и да обсъдим с останалите институции. Благодаря. Е, е, Благодаря, Елиса. Сега от името на НП Госпожа Вортман Кол всъщност отсъства. Тя е докладчик в сянка. Давам думата на господин Гозес. Благодаря, господин председател. Както вие казахте, аз ще говоря от името на госпожа Вортман Кол, която е възпрепятствана да присъства днес тук поради обществени събития в страната, от която тя произхожда. Значи, аз ще бъда рупор, ако щете, на нашата докладчица в сянка. Миналата седмица направихме голяма крачка напред, като утвърдихме новата роля на Европейската централна банка като единен надзорен орган. Независимо от това е необходимо да се продължи работата за изграждане на банковия съюз, за да се повиши доверието на европейците в банковия сектор. Необходимо е да обединим усилия да работим по един амбициозен график, за да спазим крайния срок 1 януари 2015 година. За това е също така необходимо да се опрем на единия надзорен механизъм, въпрос по който Мариан Тайсън е докладчица, както и единия механизъм за преобразуване на банки. Този единен механизъм за преобразуване е съществен стълб на банковия съюз. Следва да снабдим с този единен орган с възможности за бързо, ефикасно и предсказуемо действие от момента, в който дадена банка изпадне в е, тежко затруднение. Общата ни цел е да опазим интересите на вложителите, средствата на дънакоплатците и да предотвратим нанасене на щети на реалната економика. Ето защо госпожа Вортман Кол поддържа амбициозната линия на предложенията, направени от Мишел Барния, макар и деталите все още да подлежат на обсъждане. Госпожа Вортман Кол би искала днес да спре вниманието ви на няколко въпроса. Първо, трябва да се дообмисли въпроса за съвета по преобразуването и особено, що се отнася до връзките му с Европейската комисия. Трябва да направим така, че правомощията да са уравновесени между този съвет и комисията без стълкновение на интереси между двете институции. Да се дадат на този съвет по преобразуването по-широки дискреционни правомощия би било трудно, но това следва във всеки случай да се проучи. Един заслужаващ доверие фонд за преобразуване е нещо особено важно, е, за да се повиши общо доверието в е, механизма за преобразуване. Фондът следва да бъде финансиран от частния сектор, но в същото време трябва да разгледаме всички възможности, е, които гарантират бързо сформиране на този фонд. Демократичният контрол на Банковия съюз от страна на Европейския съюз е все така важен въпрос – Постигнахме сериозен напредък е, по изработването на системата за един надзор, но можем да я усъвършенстваме още, в това число, е, що се отнася до номинацията на изпълнителния директор на съвета по преобразуването и ролята на парламента в това отношение. Парламентът следва да направи всичко възможно в рамките на договора и в същото време да се възползваме от възможността да заявим общото си гледище за бъдещето на надзора в Европейския съюз, чрез, например, включването на клауза за преглед. Ето, <clears throat> това бе становището на госпожа Вортман Кол по отношение на докладчика, чиято работа тя приветства. Благодаря ви много, господин Гозес. От името на Алде Госпожа Ола, докладчик Сянка. Благодаря, Павло. Е, благодаря, оставам до някъде с впечатлението, е, че, е, се, че присъствам на създаването на едно, какво да ви кажа, братство. Така, самишленици сме се събрали тук и това определено ме радва. На мен ми се струва, че ние сме съгласни, че трябва да подкрепим предложението на комисията е, че трябва да вървим напред бързо. Аз особено бих искал да подчертая това. Остават някои последни елементи наистина е, от работата, с която сме се захванали почти от началото на нашия мандат. И аз смятам, че определено е, клаузата за преглед трябва е, да се, да се обмисли, е, не е, за да се забавят нещата в никакъв случай, а за да си осигурим възможност за по-нататъчно участие. Накратко, що се отнася до координацията или връзката между съвета по преобразуването и комисията, както току-що каза Жан-Пол Гозес, но ми се струва, че трябва да впишем в рамките на тази дискусия и ролята на ЕЦБ като надзорен орган. Значи имаме два органа, които последователно ще се намесват при е, относително различни формати и конфигурации в контекст, който още веднъж нека го кажем, става дума за твърде сериозни действия, за закриване на банкова институция. Фактически и знаете, в началото на кризата е, какво се случи между Белгия и Франция, е, Белгия и, и Холандия. Е, знаете колко сложни могат да, да бъдат нещата, когато въпросната институция е трансгранична и още някои по-така технически въпроси. Комисията е, говори за прилагането на уредбата на държавните помощи. Това е нещо изключително важно от римския договор на сам, що се отнася до пазарната конкуренция. Как да ускорим вземането на решения, без да влизаме в противоречие с решенията за държавните помощи, е, чието ритъм, знаете, е друг. И още нещо, ако някоя държава реши да излезе, да прекрати членството си в системата на единия надзор или на преобразуването, как можем да гарантираме за останалите държави членки, е, че средствата, с които те са допринесли, е, е, няма да изтекат. И, нали, примерно, всякакви политически промени, ново правителство и така нататък в една или друга държава членка, по това трябва да се помисли. Аз приветствам, както съм казал е, вече, че би следвало механизма единия на преобразуването и надзора да бъде на разположение и на големите държави членки, които все още не са е, членки на еврозоната, но не бива е, това да става за сметка на доверието. Благодаря. Благодаря ви, Силви. От името на зелените Филип Ламбер. Не първо Свен, казва господин Ламберт, след това. Аз не съм Филип Ламберт, но... Няма кой знае какво значение. Ще говоря на немски. Ще засегна няколко важни теми от наша гледна точка. Европейската комисия предлага създаването на единен фонд и на единен механизъм за преобразуване, като подчертавам единен и общ. От наша гледна точка това е едно предложение, което преследва определени цели. Европейския съюз, когато има такъв механизъм и такъв орган, ще се стигне до а, там, че няма ам, а, кредиторите да участват при преобразуване или спасяване на банката и банките ще се откажат от своята отговорност. А, създаването на такива общи такъв общ механизъм и фонд, тези институции няма да знаят как да постъпят, когато се стигне до преобразуване. И в крайна сметка ще стигне до там, че да накоплатеца пак ще поемем всичко на плещите си. Да речем, имаме един регион голям колкото Мюнхен и има собствен фонд или орган за преобразуване, това отговаря на сумата вложена в този фонд, отговаря на БВП на някои от страните в Европейския съюз. По традиция ние работим а, тук а, по темата за изграждане, създаване на банковия съюз и сега искаме а, в този дух да създадем и единен механизъм за преобразуване. Трябва обаче да се прави разлика, когато става а, а, дума за по-малки банки. Те нямат опита на големите банки. Те действат по-скоро на национално ниво. Сега, когато на европейско ниво се създаде а, общ орган, така ще се а, а, подкопаят основите, създадени от единния надзорен механизъм. Ам, надзора се упражнява на общностно ниво, а останалите дейности не. Това а, подкопава целият общностен принцип. Ето защо е, е необходимо да има мрежа от национални а, а, органи. Но и това не е много разумно. Юристите аргументират тези действия по различен начин. Има и становище на генералния адвокат, свързан с късите продажби. Това предложение, ако някой го е прочел, ще види, че става ясно, че без промяна на договорите, на договорите е възможно да се създаде такъв орган за преобразуване. Жан-Пол Гозес и Силви, ние ем, сме се ядосвали многократно с е, комисията и е, правната е, служба и Мерони, който е, иска да създаде 11-та е, заповед. Съвсем ясно е, става, че Мерони като законодател може да предава правомощия. Това може да стане само ако има едно солидно правно основание. Генералният адвокат казва, да, член 352, принципа за за тясно сътрудничество. Да, може да стане, може да се заде нова агенция, нов орган а, и това, когато ам, се изпълнява процедурата за съвместно взимане на решения. Знаем, че ние сме Европейски а, конвент, но знаем, че а, много а, трудно ще стане получените резултати да бъдат приложени на практика. Силни органи на европейско ниво. Ако искаме това да стане, ние трябва да разгледаме този доклад от друга гледна точка и ам, този Мерони да го премахнем от текста. Съвсем през 50-те и 60-те години това беше решение, което тогава за времето си е било основателно и тогава а, комисията е могла да вземе такъв тип решение за създаване на агенция. Сега нещата са други. Генералният адвокат ясно заявява, когато законодателя реши, може да, пред, да предостави такъв тип правомощия. Да се надяваме, че решението на съда ще бъде постановено скоро и ние ще можем да разрешим този проблем за винаги. Сега въпросът, който стои на дневен ред за създаването на банковия надзорен орган. Какъв, каква ще е гаранцията, когато ам, отчетните баланси се, а, бъдат поставени на изпитание? ЕЦП а, откаже да се проведе стрес тест, защото се опасява от реакцията на пазарите. Ако правомощата бъдат предоставени на европейско ниво, той отговорността ще бъде поета на това ниво. Преди това тези неща трябва да бъдат обмислени. един стрес тест може да бъде избягнат само ако ам, отговор, отговорните а, за проблемите си поемат отговорността. Как може да се рефинансира пазара? Ам, и ако има съмнения за рефинансирането на пазара, то трябва в рамките на нашите действия това да, да бъде обмислено и да бъде намерено решение на проблема. За това е отрешаващо значение този фонд да бъде подплатен с достатъчно средства, банковия сектор да си поема отговорността и на трето място ние да сме толкова бързи, че ам, цялата тази процедура да влезе в сила възможно най-бързо. Ако се бавим, това показва голяма безотговорност ако не сме а, е, достатъчно а, е, бързи, това няма да е от полза на никого. Ам... Има орган, който отговаря за обещетенията в, в Германия. Този орган трябва в бъдеще да отговаря за преобразуването. И така, както е в немската е, система, е, така трябва да се запази и в е, този общностен механизъм. И големите банки, корпорациите да поемат по-голяма част от товара. По този начин, е, когато се създаде механизъм на европейско ниво и корпоративните банки в е, Германия ще са е, по-добре обезпечени. В член 27 алинея 2 в директивата на съвета се включва едно изключение. Нещо, което не е забелязано от никого до сега. Там преди тези 8% участие на кредиторите, преди скобата а, а, пише възможни са и държавни субсидии. Ами, е, моля ви всички да видите този член 27, 2 най-вече колегата Хъкмар. За мен това е неприемливо. А, банки, които имат нужда от помощ и преди това ам, са показали, че не могат да се справят, след това да получат средства и от държавата. Това е нещо, което е прието от съвета. Това е неприемливо и това противоречи на принципа, който искаме да въведем, а именно банките да си плащат сметките. Кредиторите и тяхното участие а, трябва да бъде поставено на предно място. Трябва първо да платят кредиторите и след това да се намеси държавата. А там нещата така са замотани, че да не бият на очи и са включени в този въпрос на 27 член алинея 2. Когато говорим за структури за преобразуване на банките, Трябва всички пролуки да бъдат запълнени, защото всички принципи за преобразуване са безсмислени, ако преди скобата се създават такива големи изключения. Ам, нека да продължим работата си и то бързо, а именно да изградим един а, а, банков съюз, а, нещо, което ние искаме да стане вече 3 години. Благодаря, Свен. От името на ЕКР давам думата на докладчика в сянка госпожа Вики Форд. Благодаря. Искам да поздравя зелените за това, че имат двама докладчици в сянка. Може и нашата група да използва такава стратегия. Само няколко бележки. В началото поне и след това по същество. Целта по отношение на преобразуването е да се избегнат загубите за вложителите, за кредиторите и съответно за дънакоплаците. Освен това трябва да минимизираме риска от разпространение, от зараза. Ако сме научили нещо от кризата, то е, че несигурността може да породи прехвърляне на проблема. Ето защо трябва да намерим решение, което да работи и аз съм съгласна с всички колеги, че това трябва да е основната ни цел. Когато става въпрос за фалити на банки, няма два еднакви. Може да правите каквото поискате, но така или иначе има фалити, има разлики в процеса и ето защо аз мятам, че трябва да има гъвкавост гъвкавост, която трябва да върви ръка за ръка с демократична отчетност. За онези, които разполагат с тази гъвкавост и с тези правомощия. Защото какъвто и да е органа за преобразуване, той трябва да разполага с различни инструменти и да се ползва с доверие, когато използва тези инструменти, да е отчетен, отговорен и да можем ние да потърсим отговорност от този орган. Ако нещо сме научили от сценария с Кипър, то това е, че когато става въпрос за комисията, никога тя не може да бъде държана под отговорност, така както се държи под отговорност национален министър на финансите. Много е трудно, когато има солидарна отговорност в рамките на колегиума на комисарите, да се търси отговорност от един комисар. Ние сме хора, които дават на един комисар огромни правомощия и по този начин приличаме на държава членка. Ако ще даваме на комисарите такива правомощия, то аз смятам, че си заслужава да се помисли как да се поиска една демократична отчетност, как да се търси отговорност на, на такива хора. Освен това, отговорността. Когато се ползваш с доверие да взимаш решение, то следва да се търси и отговорност, ако говорим за такъв орган. Какво ще стане, ако една голяма банка фалира и се окаже, че фонда е дал свръхкомпенсации или пък е платил твърде много на вложителите като компенсация? Кого ще подведеш под отговорност? Кого ще съдиш? Комисията ли? коя ще е последната инстанция в този механизъм. В случай, че някой е взел неправилно решение. Това е въпрос от моя страна. Що се отнася до финансирането? Разбирам защо някои от политиците в участващите държави членки казват, че искат да имат централен фонд разбирам защо има други политици, които пък застъпват друго мнение. Ако ще има централен фонд или мрежа от фондове, а то аз не приемам това, което ни се казва от комисията, а именно, че няма да има фискални последици, ако се заложи твърде много на, на един такъв фонд. Онзи, който плаща сметките, трябва да може да взима решенията. Тъй като става въпроси за данакоплаците. Когато определяте някакви такси, налози, данъци за, за, за банките, трябва да се действа по, по същия начин, по който се налагат данъци и налози на, на обикновен човек, на, на лице. И е, страната, която е засегната, е, трябва да може да взима решение. Може ли е, да кажем, че може да се премине към някакъв тип спасяване чрез държавна помощ в някои конкретни случаи. И накрая, тъй като съм от Великобритания, ролята на трети страни и на неучастващите държави членки. Не искам да се извинявам тук за нещо, което вече съм казала. По отношение на единия механизъм за преобразуване, ние сме дали на Европейския банков орган известни правомощия. Ако в рамките на механизма участващата държава членка е комисията и възникне разнобой с орган от неучастваща държава членка, ще може ли Европейския банков орган да казва на комисията какво да прави и ще може ли този орган да дава инструкции на определена агенция или на комисията за това как трябва да се действа, тъй като става въпрос за, за огромни средства. Ето защо е необходимо да отделим малко повече време. Разбирам, Елиси, че трябва да се действа бързо, но нека да, да бързаме бавно и да видим как точно ще се установи това равновесие, това отношение между различните участници? Отбелязвам си казаното от Жан Пол. Това беше четвъртия ми коментар. Всъщност казах четири, но може би имам и пети коментар. Напълно съм съгласна с Свен, когато става въпрос за липсата на, на равнопоставеност между е, кооперациите и спестовните банки. Може би е имало известен проблем с разбирането, но не би следвало един сектор от банковите пазари да може да твърди, че има право на различно третиране. Някой може да каже, че има на гаранция, кръстосно обезпечение и съответно няма нужда да се плаща. От друга страна, тези е, гаранции, тези кръстосани гаранции не носят капитал по силата на директивата за капиталовите изисквания трябва да се обърне внимание на различните участници в сектора. Дали има равнопоставеност, обаче не съм убедена, че има равнопоставеност между кооперациите, между спестовните банки и е, частните банки. За мен основната идея на пазара е да има равнопоставеност между различните е, участници, когато те извършват една и съща дейност. Така че нека да, да обмислим нещата. Благодаря, госпожо Форд. Госпожа Хюбнер поиска думата Лудвингсон, Клинц, Симон Епинг, Фейл, Подимата и Ламберц. Трябва да гласуваме след 40 минути, колеги. Така че, моля, всеки от вас да се изказва в рамките на не повече от 3 минути. Без да се бавим, госпожа Хюбнер. Благодаря, господин председател. Просто искам да кажа, че Предложението на комисията е изключително конструктивно и ни води към създаването на, на липсващите елементи от мозайката в Европейската банкова система. Така че би следвало да приемем тази протегната ръка и да видим каква е целта дали в крайна сметка става въпрос за разделянето между банките и суверена? Три коментара по отношение на възстановяването, преобразуването. Що се отнася до директивата за механизма за преобразуване, съвета ще има е, определени задачи, но не е ясна връзката между ЕМП, единия механизъм за преобразуване и директивата за, за преобразуване на банките. Всяка институция ще трябва да има адекватни планове за преобразуване. Ето защо в член 7 смятам, че трябва да се спомене тази директива за, за преобразуване и оздравяване на банките. Едно от решенията може да бъде съвета да може да преглежда плановете, които са създадени по силата на директивата за оздравяване и преобразуване, вместо да създава планове сам. По отношение на преобразуването, Силви Голард трябва, каза, че трябва да има система, която да обхваща колкото се може повече хора. Знаете как понякога се, се разпределят правилата за гласуване между различните държави. В някои държави, когато има клонове на банки, има филиали, тези държави ще загубят при гласуването. Така че, ако искаме процеса на взимане на решение да остане такъв какъвто го е очертала комисията, то държавите членки с филиалите и дъщерните дружества трябва да могат да предлагат планове за преобразуване в допълнение към тези, които предлага съвета. Е, това го казвам в случай, че, че националната стабилност е подложена на риск. Можем да предвидим и един друг е, вариант държавите на филиалите да имат право на глас в зависимост от активите, които са вложени в, съответния филиал. Може да възникне голям проблем на, финансовите пазари, ако не предприемам някаква такава стратегия. И накрая, единия механизъм за надзор. По силата на този механизъм, трябва да кажем, че ще има по-тясно приложно поле, защото повечето банки ще бъдат наблюдавани от национален орган. Всички банки, независимо от а, техния размер. Всички банки ще попаднат а, под шапката на механизма за преобразуване. За мен има проблема, ако една банка се наблюдава на местен план, а пък се спасява или се преобразува в национален мащаб. Има някои неща, които трябва да бъдат доточнени. Господин Лудвиксон има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да спомена един аспект, който не е достатъчно засегнат в предложението на комисията. Гледната точка на заетите, ето защо текста трябва да се подсили. Синдикатите, самите работници са централни в процеса, когато една банка започне да, да страда или да фалира. Ето защо трябва да се даде достатъчно голяма възможност да се допринесе когато една банка, например, ще се закрива. Би следвало да има ясни начини за комуникация, канали за комуникация между работодатели и работещи. Освен това, трябва постоянно да се дава информация на работниците за това какво се случва, да се допитват ръководителите до работниците. Онова, което предлагам е нещо допълнително, един актив, а не е недостатък в целия процес на преобразуване на банките. Благодаря. Благодаря, господин Лудвиксон. Сега господин Волф Клинц от името на Алде. Е, Благодаря. Ако видим каква е ситуацията на банките в Америка и в Европа, виждаме, че там кризата беше продоляна чрез сливане и изкупуване на банките. А, а в Европа не можем да преобразуваме нито една банка. Необходимо е консолидиране, защото банковия сектор е все още много чувствителен и уязвим. Имаме нужда, разбира се, от един механизъм за преобразуване и а, говорим тук и за банки, които оперират а, в. А, оперират а, в целия Европейски съюз. Не говорим тук само за надзор, упражняван от ЕЦБ и от друга страна не е демократично депутатите на тези страни, които казаха, че няма да са съгласи нито днес, нито утре, да взимат участие при взимането на решението. Имаме нужда от наша организация, от наша мрежа, от органи за преобразуване. Необходимо е да има една здрава система. Трудно обаче да обединим всички интереси, но трябва бързо да решаваме, но със сигурност ще се ем, спори по отношение на финансирането и участието на отделните страни. Ем, също въпросът е свързан с, с тежестта на отделните гласове. Също не е разрешен. Ем, дъщерните подразделения да имат един общ глас. Това за мен е неприемливо, това е, не е разумно и в много случаи ще е несправедливо и несъразмерно. Това, което е необходимо при всички случаи, е обаче е да има ам, хармонизиране на отделните финансови механизми, на механизмите за преобразуване, но това няма да стане толкова бързо. Нека да не се заблуждаваме е, ние имаме най-добрите намерения, но ние не знаем как да, как да постигнем целите. Това е един голям недостатък. Финансирането ам, ще ам, ни донесе още повече главоболя. Може и след 10 години този фонд да не е подплатен с толкова средства, колкото е необходимо. Някой каза с включването на бюджетен ред в в бюджета. Това е несправедливо. Не, не го разбирам това. Защо ем, немският данокоплатец, който ем, се включва с 27%, да, да, да става отговорен и за банки, с които въобще няма нищо общо и дори не са и в Германия? Нещо свързано с. Ем, институционалните обезпечителни системи. Това, което Свен каза, не е, че а, тази система на корпоративните и спестовните банки трябва да бъде отнета. Става въпроса за друго, друг вид решение на проблема и аз подкрепям неговото предложение, а именно когато тези институти се обезпечат взаимно а, едни и други. Но моето мнение е, че а, спестовните каси ще могат да решат проблема на ландесбанките. Когато става въпрос за ландесбанките, тогава трябва а, да накупат се да плащат едва ли не. Когато става въпрос за други банки, а, тогава да се взимат пари от фонда. Това не го разбирам. Надявам се, че а, възможно най-бързо ще се разсеят тези съмнения на а, юристите и а, ще се стигне до а, едно разумно решение. Благодаря. Е, Господин Питер Саймон има думата 3 минути. Благодаря, благодаря ти на теб, Волф, че ти каза, че а, тези съмнения на юристите трябва да бъдат разсеяни, но какво чуваме в Берлин? Берлин се казва точно обратното. Европа и данакоплаците не са а, заплаха за органа, ами бундесправителството. правителството. Това правителство блокира всичко. От една страна има а, предложение на ЕЦБ за номиниране на, а, на директори. А, те не искат да се създава единия механизъм за преобразуване, както и за финансиране на фонда за едино преобразуване. Те всичко това го отхвърлят. Данакоплатеца трябва да бъде изваден от тази цяла система, така че да, да, да се ам, разкъса този ам, порочен а, кръг, свързан с а, проблемите на банките и а, кризата в банковия а, сектор. Ние искаме да, да бъде избран най-правилният подход. Това е важно а, да постигнем като решение в дискусията. Да се надяваме, че в неделя нещата ще станат ясни и ще се стигне до конструктивни решения. Он, е... Tiene ла palabra el Господин Епинг има думата. Благодаря, господин председател. Винаги много се забавлявам, когато чуя германците да говорят за юристи. Е, нека все пак ви напомня, че Мартин Лутер още е казал, че юристите са лоши християни. И човек не знае дали да вярва на юристите дори в нашите правни служби. На всеки случай аз имам един въпрос към докладчика. Ние сме за е, еднообразността на, на надзорните системи. Е, и разбира се, за е, едината система за преобразуване. Но що се отнася до фонда? Как да, да се натрупа този фонд? Някой, според някой, има две, фра, две фази – е, или два, два етапа. Надзор от една страна и преобразуване от друга. Според е, други има три фази или три етапа, е, включително тези двете и системата на гарантиране на депозитите. Господин Клин сякаше против гарантирането на депозитите, а тук, както се оказва, мнозинството е за. И а, докладчикът, а, лавирайки доста умело, успява да прокара тази система за гарантиране на депозитите. Сега, откъде ще се вземат парите, не е ясно. И аз би трябвало да напомня на господин Клинц, че той говори за германския данакоплатец, но първото нещо, което направи Германия, е да избави собствените си банки. Е, е, Та, та бих искал да, да напомня в тази връзка също, че механизма за стабилност вече е ползван за такива цели. Вчера е, комисаря Барне говори за е, последна е, инстанция от финансов характер с, с е, държавни средства. Е, системата е, обаче за гарантиране на депозитите така и не беше спомената тук обаче се говори за една система, която ще насърчава големите банки да поемат по-големи рискове, просто защото знаят, че все ще има някой да ги спаси. А знаете, че от друга страна големите банки са под твърде силно политическо влияние. И а, е, на госпожа Ферера аз е, задавам въпроса. Желаете ли чрез този фонд, фактически за преобразуване, да се стигне до фонд за гарантиране на депозитите в Европа? Благодаря, господин Файон. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа, че докладът се движи в правилната посока – а именно повишаване сигурността на нашата банкова система. И при това е изключително важно да се постигне тази цел. Още повече, е, ако си припомним какво стана съвсем наскоро е, в Кипър. Значи, е, на този доклад следва да гледаме с голямо внимание и грижа. И що се отнася до архитектурата на цялата система, ние те първо ще трябва да помислим по нея и, и без съмнение парламентът ще внесе своите изменения. На второ място, самия фонд следва да бъде доразвит. Той ще се изгражда, набира в един срок от 10 години. Банките ще съучастват. участват и по принцип това няма нищо лошо, но следва да помислим какво ще правим, ако междувременно през този първоначален 10 годишен период настъпи някаква сериозна криза. След 10 години, да, всичко ще е ясно, пари ще има, но, но междувременно, докато не са набрани необходимите средства, какво ще се прави? Нали? Фондът сравнително бавно ще се набира. Така че докладчикът би следвал да помисли върху това, да, да предложи някакво общностно решение за преодоляване на евентуални неблагополучия през първоначалния 10 годишен период. На трето място, предложението наред с доклада Хьокмарк е, има за цел, между другото, да предложи решение и на въпроса за вътрешното рекапитализиране на банките от страна на техните акционери и третирането, от друга страна, на вложителите. С оглед сигурността на всички, наистина, няма съмнение. И е много важно интересите на дънакоплаците е, да се защитават, е, е, те да не понасят на плещите си преобразуването на една или друга банкова институция, освен това в качеството си на вложители, да се ползват с необходимите гаранции вложителите са важен елемент, който не бива да изпускаме от внимание и следва да предпазим срещу каквато и да била опасност, изпаднали в паника вложители в бъдеще да изтеглят панически средствата си от банките. Благодаря. Госпожа Подимата има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря на Елиса, на нашата докладчица, за съсредочеността и, и трудолюбието, което прояви по повод на едно важно законодателно решение. Нормативният пакет за банковия съюз е сред най-важните институционални е, инициативи от е, времето на единния валутен механизъм е, сам и на, и на економически и паричен съюз. И както господин Барния вчера, така и нашата докладчица е, днес подчертават е, огромното значение на е, единния механизъм за преобразуване на банки със своя фонд като съществен елемент на банковия съюз. Да, единен правилник – фискално консолидирана основа, обвръзка на надзорните органи на национално равнище в рамките на Съюза. Всичко за преодоляване на неблагополучие, на каквито бяхме свидетели наскоро в Кипър. Подходът не може да бъде откъсличен, не може да бъде фрагментарен – не бива да има неравнопоставеност между банковия север и банковия юг. И както колегите вероятно не са забравили, един тясно ограничен национален риск би могъл да доведе до срив на цялата система. Ето защо жизнено важно е да съдействаме за общото оживление на европейската економика и повишаване на нашата конкурентна способност. Бих искала убедено да подкрепя току-що казаното от колегата. Аз съм особено удовлетворена, че докладчиците в сянка явно вървят в една посока. Но това, което следва да се подчертае – е, че банковата система ще остане все така уязвима и фрагментирана, ако се бавим. Да, ще бъде необходимо време преди тази нова система да влезе изцяло в действие. Но аз е, бих препоръчала в законодателството да се помисли за преходния режим, за е, преходната уредба, докато е, наистина фонда за преобразуване не е достигнал, така да се каже, крайцерската си скорост. И когато, докато този фонд е, не е заработил на пълни обороти, аз мисля, че бихме могли да мислим за участие на единния механизъм за стабилност. Е, с съответните оговорки, разбира се, и е, е, е уредба. Тъй като е, анализите на отделни банки, които по-настоящен провежда Европейска Централна банка, може да доведат до отрицателни констатации и оттам нататък да се влуши финансовото положение на определени институции, поради което ще трябва да имаме е, механизъм за бързо реагиране, така да се каже. Господин Хокмар, благодаря, е, благодаря на докладчицата, благодаря на колегите за техните изказвания. Бих искал да споделя с вас някои съображения. Първото, в подкрепа на току-що казаното от госпожа Ферейра, необходимостта от съвместимост с директивата за преобразуване на банкови институции. Не бива да има съмнение за действащата нормативна уредба и, и приложимата нормативна уредба. Сега, понякога ние обсъждаме финансовия сектор, сякаш той е нещо съвсем отделено от економиката. Като цяло, разбира се, това не е вярно. Банковият финансовият сектор е неразривна част от економиката и обикновено кризите възникват като общо економически кризи обесценка на активите, рецесия и така нататък, и оттам към финансовия сектор. Както и обратно, понякога финансовият сектор не е на висотата на очакванията и нещата се влушават. Според мен обаче от огромно значение е така глобално да гледаме на нещата и да си даваме сметка също, че когато е на лице системна криза, нали, тя обхваща всичко и не можем да гледаме на състоянието на една банка взета сама по себе си. И е, при наличието на системна криза следва да разполагаме не само с уредба на преобразователната дейност, а и с капацитет за такова преобразуване. Actors and authorities and governments are believing that someone else shall solve problems. И разбира се, от друга страна да не изпадне в положението, че активните стопански субекти и в финансовия сектор и прочие да лежат така на, на увереността, че все някой ще се погрижи за тях. Та, честно казано, ако, го, ако се стигне до паневропейска криза, колкото и голям да е този фонд за преобразуване, той не би могъл да се справи. И, и ако някои си мислят, че просто биха могли да прехвърлят проблема от болната на здравата глава на общоевропейско равнище, е толкова по-зле. Край на кращата, при една крупна, сериозна системна криза, парите, с които се разполага на общоевропейско равнище, просто няма да стигнат. Ето защо смятам, че е необходимо е, всяка хипотеза да бъде изрядно и безусловно ясно е, уредена е, в, е, в законодателството. Според мен е на лице риск този въпрос е, и неговата уредба, именно за фонда по преобразуването, да, да, да напредне по-бързо и да влезе е, в употреба, преди да сме приключили работата по директивата. И освен това има някои прекомерни очаквания, според мен. Как, как стават нещата? Е, комисията ще взема решения. А... Under the Commission, rather than superior to the Commission. And that... И вече а, а, органа, който се занимава с фонда по преобразуването, ще трябва да има уж свои дискреционни решения, но той ще бъде подчинен на комисията, той не е самостоятелен. И, и това според мен поражда една, една неяснота и несигурност. Освен това, би следвало да, да, да се каже ясно, че при, че, при наличието на голяма банкова криза, Държавите членки се освобождават отговорност или как? Още повече вътре в еврозоната и отвън еврозоната. А в същото време знаем, че банковата система не признава границите на еврозоната. Аз с огромна надежда гледам на, на, на всичко това, на тези усилия, както и мнозина от вас, но опасявам се, че надеждата е повече от доверието. И ако няма доверие, никакъв проблем не бихме разрешили. Бих искал да обърна вниманието на докладчицата и на докладчиците в сянка, че трябва да се стремят към яснота яснотата предполага да се зачитат принципите, нормите на правото. В противен случай ще привнесем недоверие в нормативната уредба. Благодаря. Филип Ламбер, Зелените. Благодаря, Павло. Няколко неща. Първо за доверието и яснотата. Нека да видим какви ще бъдат мащабите на този фонд – и трябва някъде да теглим чертата. Първо, какво е предназначението на фонда? Е, понеже е, по директивата имаме различия с е, съвета на е, министрите. От една страна се говори за оздравяване, е, от, нали, за преобразуване на банкови институции, от друга страна се говори за рекапитализация на банки, е, това не е едно и също. И тук е, има разлика в мащабите. Освен това, аз поделям загрижеността на онези, които смятат, че ако, банк, ако фондът е твърде крупен, това би било един превратен стимул за банките да поемат неоправдани рискове. От друга страна пък, ако фондът е твърде малък, той ще бъде беззъб, ще бъде хартиен тигър. Така че трябва да търсим равновесието между тези две крайности. И струва ми се, е, сумите, за които се говори по-настоящем, не са точно най-добре премерени. На второ място, не ми е ясно защо Европейската комисия дословно е заимствала, между другото, е, версията е, на, на съвета, не особено любезно към парламента, е, в директивата за преобразуване на банковите институции. Нали, тук не може да има дублиране дословно на текстове, е, е, е, още повече, че създаваме впечатлението, че има някаква разлика между третирането на страните, участващи в единия механизъм и, и останалите. По-нататък компетентният орган ще трябва да се увери в възможността институцията да бъде оздравена и да оцелее. Това ще бъде доста, доста трудна работа. Представете си, че е, оздравителният план, който внася институцията, просто не върши работа. Тогава има две възможности. Или се иска банката да си преработи плана, или да се откажем. Е, просто в някои случаи системните въздействия е, биха били неблагоприятни. Нали, това, което тук що каза Гунар. Как да направим така, че преобразуването на една институция да, да не застраши цялата система? И а, в рамките на единния механизъм прегледа за годност на банката да бъде преобразувана, да се обвърже с характеристиката на банката, с мащабите на банката, в края на краищата надзорния орган ще трябва да изисква от банката да посвие мащабите си, за да не подлага на риск цялата система. Uh, Finally, Gunnar, uh, I, I keep in mind, as far as I'm concerned... И най-сетне, Гонар, аз поне е, не забравям, че тук става въпрос за преобразуване на отделни институции. А вече системните кризи, за които говориш ти, са нещо съвсем, е, съвсем друго и тук не бихме могли е, да, да включим системните кризи е, в този механизъм. Благодаря. Благодаря, господин Ламберт. И аз бих искал да изкажа някои кратки съображения. Естествено, очевидно е, че правната сигурност, правната яснота е нещо особено е, важно. По-нататък, разбира се, е важно да се спазят сроковете за влизане в действие на втория стълб от е, Банковия съюз. Както е, го каза вчера председателя на Централната банка в Германия, въпросът за преобразуване на банковите институции и за стабилизиране на банковата система е от съществено значение за оживлението на цялата економика за ускоряването на този процес и още повече в, в зададената времева рамка. Е, е, парламентът, е, много работи в това отношение, в това число пакета от 6 актове, въпроса за, за надзора. И а, е, ние би следвало все така да опърсаме в а, преодоляването на това последно голямо а, предизвикателство, а, за да останем на висотата на очакванията. На а, госпожа Ферейрен докладчицата бих искал да дам думата. А, на комисията също редица от изказалите се колеги зададоха пряко въпроси, но нека първо за край на дискусията изслушаме представителите на комисията, а след това нашата докладчица. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на госпожа Ферера. Благодаря на всички, които взеха думата и участваха в тази конструктивна дискусия. Както доклад, председателя каза, това предложение е много важно за комисията. Ние смятаме, че това е третия стълб в Банковия съюз. Този стълб трябва да бъде прият възможно най-бързо. Ние упражняваме натиска върху съвета. Ние самите сме подложени под натиск и правим опит да стигнем до едно приемливо решение в най-кратки срокове. Ние ем, с интерес е, следяхме вашата дискусия. аспекти, свързани с централизирането, ще бъдат запазени в текста. Ние искаме да има единен орган и единен фонд. Това е най-удачният начин, по който може да се справим с проблемите. Трябва да се е, разясни, че е, този фонд се основава на директивата за преобразуването на банките. Е, там е включено и как ще се е, използва механизма, как ще се изготвят планове за преобразуване. Всички тези въпроси са включени в директивата. Ние имаме нужда от е, един наръчник с правила, отнасящ се до Банковия съюз. Съгласен съм с е, докладчика по отношение на директивата, че тя е от изключително важно значение. Освен това, смятаме, че има елементи, които трябва да бъдат обсъдени допълнително, като например въпросът свързан с заданъчните последици за трети страни. Освен това, включването на националните органи в процеса на взимане на решение. Комисията ще проведе конструктивен дебат по този въпрос и ние очакваме с нетърпение доклада на госпожа Ферейра и ще вземем и е, участие в следващите дискусии на тази комисия. Благодаря. Благодарим на комисията. Сега госпожа Ферейра има думата. Благодаря господин председателю. Дискусията беше много полезна и плодотворна. Аз си отбелязах казаното от колегите и смятам, че е, доста храна за размисъл се събра. Ще можем и съвен с комисията да внесем подобрения в текста. Ще повторя още веднъж, че Парламента е взел една доста конструктивна позиция. Ние сме съгласни като цяло с рамките, които се предлагат от комисията. Няколко теми бяха засегнати в хода на дискусията, теми с които трябва да се занимаем. Um тук спада теми като тази за номиниране на изпълнителен директор на единия орган. Освен това, какви ще са и връзките между органа и комисията. Отбелязах си всичко много подробно. Един въпрос, който е много важен и взема централно място в системата. Въпрос, който трябва да бъде засегнат и тук, а именно единия надзор. Това означава, че а, трябва да съществува и а, един механизъм за преобразуване и един фонд за преобразуване. Трябва да се припомни, че функцията на фонда ам, не е такава, ам, която се подразбира при един бейл-ин или а, спасяване на банките с а, а, собствен капитал. Не е така. Ам, ние трябва да разгледаме цялата а, система. Ам, Различни оратори казаха, че фонда трябва да бъде стабилен още от самото начало. Тук се е, спомена и е, въвеждането на е, специален бюджетен ред за финансирането на фонда. Ако се създаде такъв бюджетен ред, това означава, че банките отново ще трябва да а, възстановяват средствата. И не трябва да се стига до ситуации, в които ам, вложителите плащат, а трябва да плащат акционерите и кредиторите на а, банките. Е, по този начин преобразуването ще бъде облегчено. Когато става въпрос за финансиране, трябва да внимаваме как ще подходим, за да не създадем този книжен тигър, за, за който спомена Ламберт. Трябва да ни е ясно. как функционира системата. Трябва да се запази равновесието в вътрешния пазар. Е, едините правила не трябва да бъдат излагани на риск. Ние искаме да внесем прозрачност, искаме правилата да са ясни за всички. Ясни, прозрачни и единни правила. Това е необходимо. Сега, при въвеждането на новата система трябва да се внимава, когато говорим за преходни правила въпросът свързан с солидността на фонда, за координиране на европейската система с националните системи, координиране на фонда с подобни фондове, които съществуват в държавите членки. Допълнителна тема, която ам, се появи в хода на дискусията. Тя е свързана с. Ам, чувствителността на цялата система. Трябва да се включат в действие всичките мерки, свързани с преобразуването, както беше споменато от Хелкмарк. текста, който ни се представи, както беше казано, е а, текста, който е прияти от комисията, но необходимо текст на някои места да бъде променен. Има неща, които са много важни, които бяха споменати от колегите, като Силван, че трябва да сме последователни, че трябва да има ам, трябва да има приемственост между правомощията на съществуващата агенция и новия орган, който ще бъде е, създаден. Трябва да си има прави тук и ролята на ЕЦБ. Лудвиксон спомена нещо друго, свързано с социалната отговорност при а, изпълнение на процедурата за преобразуване. Споменах, спомена се и директивата за преобразуване на банките. Може би а, е разумно да се включи една клауза за преобразуване. Трябва да работим бързо, но а, не бива това да е за сметка на качеството. А, не трябва да се да, изисквания, да занижим изискванията си към качеството. Необходимо е да помислим върху всичко това, да видим как можем да ускорим нещата, да се придържаме към сроковете, да можем да работим и съвместно с съвета. Но това, което можем да заключим от тази дискусия е, че всички са убедени, че тук става въпрос за много щекотливи теми и че не можем да изложим на риск качеството на тези разпоредби на този тип законодателство. Ще трябва да се вземе решение, което да е бързо. Ние трябва да, да решим до декември. Ще се придържам към а, заложените срокове, но както казах, без това да се отразява на качеството на работа. Всички теми ще бъдат разгледани надлежно, както се полага. Благодаря за сътрудничеството на всички колеги, благодаря и на тези, които взеха участие в дискусията днес. Не трябва да забравяме коя е централната тема на това предложение, а именно финансовия пазар да функционира добре, реалната економика да бъде подкрепяна, вложителите да бъдат защитени и не на последно място акционерите и собствениците да взимат участие в преобразуването на банките те също да бъдат включени и да съфинансират процеса на преобразуване. Всичко беше е, казано, че в е, е, Съединените щати също се мисли в тази посока. Ние трябва да помислим как това да стане на европейско ниво. В Клинт се каза, че трябва да се гарантира сигурността на всеки един вложител, на малките и средни предприятия, да се запази доверието, то да не бъде подкопавано. Ам... И ние всъщност това и целим. Е, с нашето предложение. Надявам се, че е, с нашата работа ще е, постигнем добри резултати и след приемането на това предложение банките в Европа ще бъдат в по-добра ситуация. Благодаря. Гласуването ще бъде на 25 ноември. В комисията крайният срок за внасяне на изменения 18 октомври, а в пленарна зала ще гласуваме през март. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред съобщение на председателя. По отношение на стълкновението на правомощия между комисиите ЕКОН и ЛИБЕ във връзка с директивата против изпирането на пари, председателския съвет на 12 септември взе решение да приложи правило 51 а именно съвместно заседание на комисиите. Секретарията на нашата комисия и на комисията Либе ще предложат нов график за съвместния доклад за тази директива и за регламента за прехвърляне на средства, като идеята е да се гласува по двата доклада най-късно през януари. Искаме да приключим първото четене в рамките на този мандат. Проектостановищата и измененията на ЕКОН и разглеждането на измененията, които бяха предвидени за днес, отпадат. Днес комисията ЕКОН ще проведе среща с представители на националните парламенти. Това е част от работата по измененията на комисията във връзка с европейския семестър и неговата координация. Докладчик е госпожа Елиса Ферейра. Този дебат се провежда в важен момент. Знаете какви са заключенията на съвета по отношение на, на прилагането на европейския семестър. Взетите решения от националните парламенти от своя страна пък могат да окажат влияние върху бюджетите в други държави членки. Преминаваме към следващата точка от дневния ред приемане на проекта, на графика, на заседанията на Комисията по економически и парични въпроси за 2014 година. Имате календара в а, вашите папки. Мисля, че нямате възражени. така преминаваме към гласуването. Точка 10. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти е отложена и преминаваме към гласуването. Последната точка за дневния ред – баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Започваме гласуването. Първо обаче ще направим тестово гласуване. Е, Свен. Свен. Свен. Взели сте си картата. Госпожа Берес не си е взела картата. Започваме гласуването. Тестов вод. One more? No. Още веднъж. 247. Ah. perfecto. So, we move... И така, преминаваме към гласуването. Компромиса за. Свен. Извинявам се. Докладчика. Докладчика иска думата. Господин Шмидт. Благодаря. Искам просто да кажа, че това е един истински компромис. От името на парламента. Аз започнах, като казах, ами да става каквото ще и така приключвам. Отново казвам да става каквото ще. Ако искаме обаче да стигнем до единодушие, трябва да имаме компромиси. Искам да благодаря на всички, на секретарията, на колегите. Надявам се, колега, че в крайна сметка ще има доклад. Защото иначе просто ще бъдем беззъби, безсилни, а в света се случват много различни неща и си мисля, че ако приемем този доклад, това становище, ще покажем нещо на хората, когато отидем към тях с молба да ни преизберат. Благодаря, казва председателя. Извинявам се, господин Шмидт, че не ви дадох думата в началото. Сега гласуването. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се.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 Eh, Перванш е против. Свен против. Значи имаме още двама против. Приключваме гласуването. Приема се четвъртата част. Устно изменение от страна на докладчика. Ако няма възражение, ще гласуваме по четвъртата част. За, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим. Перванш е против, Свен е против. Приключваме гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 22 гласа за, 23 против. Заличаваме петия параграф, така като се предлага в компромиса. Отиваме на компромис Д. Моля. Okay, we vote the compromise uh, with the deletion of... Гласуваме по компромиса. Гласуваме по компромиса такъв какъвто той е. Параграф 5. За. Това е компромиса. Гласуваме. We vote on the original as paragraph. Гласуваме по първоначалния текст, както параграф 5. За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало на гласуването. Перванш е против и Свен е против. Още двама човека. Против, приключваме гласуването, отхвърля се. We go to compromise D. Отиваме на компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, Excuse me. Uh, excuse me, we vote... Извинявам се. Гласуваме по изменение 234. Ако правилно разбираме председателя, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Е. Компромис Ф. Благодаря на Жан Пол. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 255. За, против, въздържали се, отхвърля се. Само секунда. Excuse me, point of... Извинявам се. По процедурен въпрос. Тъй като отхвърлихме параграф 5 от компромис С, се налага да гласуваме отделно по измененията. Тъй като има залечаване, трябва да гласуваме само по изменение 194 на страница 4. Значи отхвърляхме параграф 5. Трябва да гласуваме отделно измененията по този параграф. Всичките. 1, 9, 4 трябва да се гласува, тъй като има заличаване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявам се за пропуска си. И сега отново отиваме към компромисите. Компромис хаш. Разделно гласуване. Първата част за. Извинявам се. Права сте съображенията. Изменение 54. За, против, въздържали се, приема се. 55. За, против, въздържали се, отхвърля се. 56. За, против, за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим по 55? Проверка по 56 искате, така ли каза председател? А, 56-то е прието. Добре, ясни са нещата тогава. Бихте ли пояснили дали 55 и 56 се приемат и двата? 55 се отхвърля, 56 се приема. Казва председателя. Господин Гиго казва, че имало едно и също мнозинство и трябва да има проверка. Вие бяхте поставили плюс, нали така? НП. Мисля, че трябва да се направи проверка по 55, казва господин Гиголд. 55. Перванш е против. Свен. Перванш гласува против. А Свен също против. Приключваме гласуването. Отхвърля се. 55 се отхвърля, 56 се приема. Отиваме на компромис Хаш на три части. Първата част, две части, извинявам се. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка. Проверка по втората част. abstention because we two votes in favor from our side. No. Yes. Per vote is in favor. Преванш е за. Значи 23 гласа за, 22 против приема се. Отиваме на компромис И. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж. За, против, въздържали се,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 на социалистите. Три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка. Проверка по първата част на компромис е, е, Свен е против, два гласа против. Приключваме гласуването. Приема се втората част за, против, въздържали се. Проверка по втората част. Перванш и Свен гласуват за. Един за, един против. Приключваме гласуването. Приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис R. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, за, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис X. Компромис X на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част от компромис X за, против, въздържали се. Проверяваме втората част на компромис X. Още два гласа против. Моля, продължавайте с гласуването. Край на гласуването. Приключваме гласуването. Приема се. Приема се. Отиваме на компромис Y. Господин Гозес. Е, както изглежда, нашите приятели социалисти с един повече при всяко гласуване от началото на гласуването. Може ли да проверим състава? Секретарията ще преброи. Yes, Elisa. Eu penso que não, mas pedi já ao secretariado para... Аз не съм съгласна. Нашия секретарят е проверил. Не сме. One more. Uh, значи има един социалист в повече, но това не е проблем, тъй като господин Лудвиксон не гласува. Приемате ли, господин Гозес? Ще вие сте председател, вие ще кажете, нали? Вие виждате кой как гласува. Но по електронното, нали, електронната система може да, да преброи колко души гласуват, нали? Ми, и, и машината и секретарятът твърдят, че всичко е наред, трябва да им повярваме. Еми добре, да продължим, господин председател, казва господин Гозес. Компромис Ипсилон. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Z на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се Приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А Е. За, против,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 да дам обяснение на ВОД от името на социалистите и демократите, тъй като за нас най-важен беше компромис С и ние получихме удовлетворителен резултат по този компромис. Аз искам да предложа на всички колеги социалисти да подкрепят доклада. 4-5 месеца работихме усилено, успяхме да запазим 40 квота, задължителните цели и санкциите. Така че това е моята препоръка. Благодаря госпожо Клева. Гласуваме по текста с неговите изменения. Електронно гласуване. So we close the vote. Край на гласуването 37 гласа, 39 всъщност за, 2 против, 6 въздържали се. Поздравления за господин Уле Шмидт. Приключваме заседанието до днес след обед в 3 часа. Благодаря на всички вас.